Гласуването. Приема се. Следващия доклад е на колегата Ламасур за прилагане на разпоредбите на договора относно засиленото сътрудничество. Първо, второ изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Трето изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 12 параграф, първоначален текст в две части. Кой е за първата част? Против? Въздържали се? Приема се. Втората част на 12 параграф по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Параграф 16, първоначален текст, поименно, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 19 параграф, първоначален текст, поименно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 20 параграф, първоначален текст, поименно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 36 параграф, четвърто изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Първоначален текст на 36 параграф по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Съображение С. Първо изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Първоначален С. Е, текст на С. Две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. Е, поименно гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Сега гласуваме цялата резолюция по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Сега можем да дадем думата накратко на колегата Ламасур. Колега Ламасур, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на колегите, които гласуваха за този доклад в такова голямо мнозинство. Аз вземам думата, защото смятам, че това е последния доклад, по който докладвам в парламента, след като в него прекарах 25 години. Даже по-точно 27 години. Благодаря, уважаеми колеги. Благодаря. Но все пак аз искам да ви накажа с едно допълнително изречение. През 1989 година, 1989 година аз влязох тук в един политически форум, който беше ограничен само до онази част от Европа, която беше западно от е, Железната завета и парламента, който ще напусна след няколко седмици, е вече един истински европейски парламент с силен законодателен капацитет. Искам да благодаря на всички колеги, като започна, разбира се, с тези от моята група, на всички сътрудници на парламента, на асистентите за работата, която извършихме заедно. И благодарение на вас, уважаеми колеги, аз разбрах, че е, диалогът, взаимният респект, е, търсенето на компромис, общият интерес са много по-ефикасни, отколкото афронт противопоставянето, което много често бележи нашите национални дебати. Много от нашите национални парламенти също и някои столици отвъд Атлантика е, могат да се получат от нас. И е, аз е, имах честа да бъда един скромен, анонимен труженик горд да даде своя принос, да сложи камък в общата европейска конструкция. В бъдещия парламент, в който няма да участвам, бих си пожелал мнозинството да бъде обединено, за да може да адаптира Европейския съюз към предизвикателствата на новия век. Благодаря още веднъж. Колега Ламасур, вие имате пълна подкрепа за важното послание, което отправихте. Ние сме наблюдавали вашата работа от близо 30 години, откакто сте в този парламент и ви желаем всичко най-добро в бъдеще. Преминаваме към доклада на госпожа Бресо. Нека да преминем към доклада на госпожа Бресо. Прилагане на разпоредбите на договора относно правомощията на парламента за упражняване на политически контрол върху комисията. Второ изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се първоначален текст на четвърти параграф. По именно моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Осми параграф, трето изменение, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Първоначален текст на 8 параграф по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Десети параграф, четвърто изменение. Кой е за? Против? За? Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Десети параграф, първоначален текст, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Параграф 24, първоначален текст в две части. Кой е за първа част? Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 22 параграф, 6 изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 26 параграф, пето изменение, пето изменение поименно. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 28 параграф, първоначален текст. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. След 36 параграф, първо изменение, по именно гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Съображение J. Първоначален текст. по именно Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Съображение К. Първоначален текст. по именно гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Сега гласуваме цялата резолюция. по именно моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Благодаря ви. Преминаваме към доклада на колегата Спинели за прилагане на хартата на основните права на Европейския съюз в институционалната рамка на Европейския съюз. Втори параграф, трето изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. След втори параграф, осмо изменение по именно гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. След 8 параграф, четвърто изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Нека да проверим. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Девети параграф, пето изменение, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. След десети параграф, е, десето изменение, по именно. А, извинете, след девети параграф, отхвърля се. След десети параграф, десето изменение. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. След 14 параграф, 6 изменение, поименно, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. След 17 параграф, 11 изменение, поименно, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 21 параграф, 7 изменение, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. След 12, 21 параграф, 12 изменение, по именно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. След 26 параграф, 13 изменение, по именно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 14-то изменение след 26 ти параграф по именно гласуване. Моля гласувайте. 14-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. След 27 параграф първо изменение по именно гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. След 28 параграф, второ изменение, по именно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. След 28 е, параграф, 15 е, изменение от две части, първа част, по именно моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Втора част, е, 15-то изменение по именно гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се параграф 32, 16-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 17-то изменение по именно гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Четиридесет втори параграф на първоначалния текст в две части. Кой е за първата част? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. А сега гласуваме цялата резолюция по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Преминаваме към следващата точка. Доклада на колегата Ранжел. Правила и общи условия за изпълнението на функциите на омбудсмана. Включително устав на Европейския омбудсман. Член 1, параграф 1. Начало на гласуването. Поименно гласуване. Отхвърля се. Изменение 22 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 23 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим, че с електронно гласуване. Изменение 23. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Член 2, параграф 7, изменение 4, поименно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 24 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 25 по гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5 по гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Изменение 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим, че с електронно гласуване. Изменение 18, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Изменение 19 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Гласуваме електронно изменение 19, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 6 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 26. по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 27 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 28. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 7 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 29. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 20 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12 отпада. Изменение 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. Желаете ли да направим електронна проверка? Гласуваме електронно по изменение 30. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 31 за, против, въздържали се. Нека да проверим чрез електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Изменение 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. Член 3, параграф 8, първоначален текст в две части. Кой е за първа част, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Нека да проверим, че с електронно гласуване гласуваме втората част на първоначалния текст на член 8. Край на гласуването. Приема се. Изменение 33 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 9 по именно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Изменено из... изменение 10 по именно гласуване. Край на гласуването приема се. Изменение 11 по именно гласуване. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Изменение 13. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 34 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменения 14 и 35. Поименно гласуване. Край на гласуването. Отхвърлят се. Изменение 21 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против. Тук бих направила електронна проверка. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Изменение 15 Поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 16. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 17. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 1, ревизирано за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. Гласуваме ревизиран текст на изменение 1, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 2. Ревизирана редакция за, против, въздържали се. Отхвърля се. Сега гласуваме по цялото предложение за, против, въздържали се. Приема се. Наистина, много добър доклад на парламента. Сега гласуване по цялата резолюция, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. С това преминаваме към доклада на колегата Фокс съобхват на европейска промишлена политика в областта на изкуствения интелект и роботиката. Имаме едно гласуване по именно по целия доклад. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. доклада на Гютеланд, устойчиво потреба на пестициди, изменение 34 за, против, въздържали се. Отхвърля се параграф 5, първоначална текст в две части, е, за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Нека да проверим чрез електронно гласуване. Гласуваме втора част на параграф 5.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 Изменение 6 в две части. Първа част по именно гласуване. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. След това втора част на изменение 6, също по именно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Изменение 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 7 в две части. Първа част по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Втора част по гласуване. Начало на гласуването.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 против, въздържали се, приема се. Параграф 22, първоначален текст, по именно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването, приема се. Параграф 24, изменение 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 25 в две части. Става дума за първоначалния текст. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 5 за, всъщност поименно гласуване, край на гласуването. Приема се. Изменение 17. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 18. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 2.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 поименно гласуване в две части. Първа част – начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Втора част на изменение 9, поименно гласуване също, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Изменение 20D, поименно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 48, две части. Първа част по именно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Втора част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 21D. именно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. 43 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим, че с електронно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването, приема се. Изменение 22 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. Изменение 22. Начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 55 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 58. Гласуваме в две части. Първа част по именно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Втора част. Тук също по именно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Изменение 23 за. Всъщност, поименно гласуване, край на гласуването. Приема се. Изменение 44, поименно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 24, поименно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Параграф 61. Гласуваме в две части. За първата част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 25 по именно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 3 за, против, въздържали се. Нека да проверим начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 4 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Всъщност, нека да проверим начало на гласуването. Гласуваме изменение 45, край на гласуването. Приема се. 45. Кой е за? Против. Възражали се? Отхвърля се. 46 за. Против. Възражали се? Отхвърля се. 27. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 47 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 10. Нека да проверим, че с електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 за, против, въздържали се. Нека да проверим че с електронно гласуване, начало на гласуване. По изменение 28, край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Изменение 29 за, против, възражали се, отхвърля се. Изменение 13 за, против, възражали се, отхвърля се. Изменение 14 за, против, възражали се. Нека да проверим. Гласуваме изменение 14, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Изменение 30 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 31 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 15 по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 26 по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Съображение Д. Първоначален текст по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега по именно гласуване на цялата резолюция. Край на гласуването. Приема се. И сега преминаваме към доклада на колегата Белет прилагане на директивата за трансгранично здравно обслужване. Само с едно гласуване.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 Край на гласуването. Приема се. Благодаря и ви пожелавам приятен ден. Uh, Сега ще продължим с обяснение на гласуването. Моля колегите да напуснат залата тихичко. И ще дам думата на трима колеги, които пожелаха да се изкажат по отношение на споразумението за партньорство с Кот Девуар. Това е доклада на колегата Жуал Ферейра първият, който ще се изкаже. Или може би да изчакаме 30 секунди, но не повече. Arvoisat kollegat, nyt sitten siirrymme äänestysselityksiin. Скъпи колеги, продължаваме с обясняването на гласуване. Ще дам думата на онези, които поискаха да се изкажат за споразумението за рибарство с Кот Девуар. На... Това е доклада на колегата Феререйра. Най-напред колегата Евгения Агилера Гарсия. Заповядайте за една минута. Си, Много благодаря, госпожа председател. Аз гласувах в подкрепа на това споразумение Споразумението в областта на рибарството са много важно, както за страните, с които се сключват, така и за европейската флотерия. Кот Девуар има само 20 милиона жители, има множество етнически групи, преминала е през гражданска война което задълбочи социалното неравенство в страната. Затова сключването на споразумение с Кот Девуар, въпреки че сектора му в областта на рибарството не е голям, е положително проява на солидарност с тази страна. Ще бъде от полза за малките риболовни кораби, които извършват улов на туна. Така че това е споразумение, което е от взаимна изгода. Благодаря, госпожо Агилела Гарсия. Сега давам думата на колегата Ханан за една минута. Благодаря, госпожо заместник председател. Е, имаше едно объркване с флаговете и от немското министерство изразиха пълна солидарност по въпроса за е, ирландската, границата с Ирландия. Сега това споразумение, имаме стотици такива споразумения с различни страни и сега можем да споделим своята тревога от това, че има свръх улов. Но аз се чудя дали можем да погледнем от друга страна на въпроса. Кот Дилар, африканския континент е, са обект на определено отношение от нас като един източник на ресурси за нашата промишленост – Можем да а, изнасяме а, всъщност необработено кафе от там, но не и а, кафе, което е подложено на обработка. Това е част от нашата економическа политика, която не само създава бедност, но и притиска потребителите в Европа. Най-добре да приключим с ОСП. Кидоксет колега Ханан. Благодаря на колегата Ханан и следващия е колегата Кели. Искам да подчертая важността на ползите и на за Кодивуар устойчивото използване на рибните ресурси. Устойчивостта е изключително важен елемент на политиката в областта на рибарството и аз се радвам, че в това споразумение се отдава приоритет на устойчивото развитие на устойчивото използване на синята економика на Кот Дивуар. Ние приветстваме също и взаимно изгодния характер на това споразумение за партньорство, използването на рибните ресурси и от риболовни дружества, които са от Европейския съюз, но това трябва да става по един екологосъобразен начин в защита на морските екосистеми и интересите на всички заинтересовани страни. Приветствам докладчика и докладчиците в сянка за работата им по това важно споразумение. Председателят, благодаря колега Кели. Преминаваме към обяснение на ВОД на към доклада на колегата Ферейра по същата тема. Става дума тук за резолюция. Давам думата на колегата Ханан. Всъщност, колегата Ханан вече напусна залата. За това можем да оставим на страна това споразумение. И преминаваме към доклада на колегата Салафранка, програма на Европейския съюз за борба с измамите. Колегата Здроевски има думата. Благодаря, Съвместният дебат, който беше много кратък, не ми даде възможност да се изкаже по това ново предложение и измененията и ключовите програми. Смятам, че това е един от най-важните аспекти, засегнати в този доклад и допринася за това не да увеличим бюрокрацията, да въведем механизми, които ще ни помогнат да преодолеем всичко това, което наричаме измама. Ще ми се да посоча, че приемането на този доклад стана с голямо мнозинство, тъй като успяхме да приемем много от измененията, които подобриха първоначалния текст. Благодаря на докладчика. Благодаря, колега Здроевски. Сега колегата Мария си има думата. Европейски съюз е една σημαντική δράση, която, οποία βεβαίως πρέπει αυτό που έχω αναδείξει και στην ομιλία μου είναι μια ειδική μορφή απάτης που έχει σχέση... Да, благодаря. Искам да спомена, че има някои сълскостопански стоки, например млякото се внасят от Албания в Гърция след което се обявяват за гръцки продукти. Има и други сълскостопански продукти, например месото, което се внася от Скопие е, и се предлага отново като гръцки продукт. Това е особена форма на измама и ние трябва да се противопоставим решително. Необходими са ни конкретни мерки, които в момента липсват. Трябва да има и санкции срещу тези две съседни държави при обсъждането на предпресъединителната политика към тези страни. Не може да се допусне техните продукти да се етикетират като гръцки. Благодаря ти, колега Мариас. Виждам, че колегата Ханан съкрати нашето заседание, като напусна заната, залата. За това давам думата на колегата Мамикинс. Колеги, скорошният доклад на Сметната палата споменава, че през 2017 година средствата от европейските фондове са били обект на злоупотреба. 91 милиона става дума. Някои от тези фондове са обект на злоупотреба от семействата на политици, от самите политици в областта на земеделието. Доверието в Европейския съюз пострада поради това, тъй като няма същински европейски механизъм за разкриване на тези злоупотреби. За да се противодейства на измамите, не може да разчитаме само на националните власти, които понякога са съучастници. За да защитим интересите на Европейския съюз са нужни мерки. Аз приветствам доклада на господин Салафранка, който призовава за сътрудничество между всички органи, Евроюст, Европол и службата за борба с злоупотребите. Благодаря ви. Благодаря, колега Мамикинс. И сега думата има колегата Поспишил. Благодаря, госпожо председател. Аз подкрепих този доклад. Благодаря на Европейския парламент и за това, че беше прието изменението, което подобрява крайната редакция на документа. Става дума за борба срещу измамите, борба а, с измами, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз, който води тази борба много добре, но все пак има пропуски. Европейският парламент и институциите в частност трябва да работят в посока на по-добро противодействие на финансовите измами. Европейските средства трябва да бъдат защитавани и за това допринася тази програма. Финансовите средства в случая се предвиждат за правилните органи, органи, които имат добра инфраструктура, добра кондиция за борба с измамите. Приветствам доклада и се надявам той да допринесе за намаляване на финансовите измами и тяхното по-добро разследване. Благодаря, колега Поспешел. Преминаваме сега към доклада на Ален Калек относно многогодишния план за рибните запаси в западните води съседните на тях води. Давам думата на Руперт Матиус. Благодаря, госпожо председател. С удоволствие гласувах за този доклад. Той променя начина по който се упражнява контрол върху рибарството. Всички сме наясно, че общата политика в областта на рибарството през последните години е катастрофална за рибарството в Европейския съюз, доведе до намаляване на рибните запаси, доведе до сериозни проблеми и прехвърлянето на контрола от централизиран към регионален подход. Това се прави в западната част на океана, където активно действат рибарите от Обединеното кралство. Но все още няма достатъчен контрол от страна на самите малки държави, тъй като те са онези, които разбират този сектор – и освен това са заинтересовани да има устойчиво рибарство. И се радваме, че след Брексит ние ще можем да правим това в Обединеното кралство. Благодаря, колега Матиус. Давам думата на колегата Агилера Гарсия. Благодаря, госпожа председател. Ако има нещо положително е, е, че одобрихме в пленарна зала всичко това преди Брекзита, така че западните територии на Атлантическия океан ще бъдат обект на многогодишен план за рибните запаси. Това е много положителен аспект, тъй като създава повече стабилност на рибарите, които действат тази зона. Ние бихме искали да има разграничение между севера и юга, но тук става дума за повече от 4000 рибарски кораба. Ние бихме искали да се наложи повече ограничения върху любителския риболов за сметка на професионалния. Този план за управление обаче ще бъде нещо добро за бъдещето на рибарския сектор. Благодаря, колега Агилера Гарсия. Сега давам думата на колегата Шон Кели. Благодаря, госпожо председател. Подкрепям този доклад, защото смятам, че е един много добър компромис и същото време ще помогне на нашите риболовци да продължат да осъществяват риболов в тези води. По същия начин това ще осигури опазване и на околната среда. Ние не бихме могли да освоим всички запаси, защото тогава няма да остане риба за в бъдеще и няма да има и рибари. Така че компромисът е добър. Освен това, приветствам и споразумението, защото а, то ще помогне и на любителския риболов, което е също важно. Резолюцията ще бъде полезна и в тази посока и ще подпомогне развитието на а, риболовния туризъм. Благодаря ви. Благодаря, колега Кели. Сега продължаваме с следващия доклад от колегата Гардини за механизма за гражданска защита. Имаме двама оратори. Най-напред колегата Стефано Мауло. Благодаря, госпожо председател. Аз мисля, че тук трябва да се подчертае един аспект, който често е объркващ, създава объркване по отношение на Европейския съюз. Става дума за а, отпускане на помощи за безработни, особено е засегнат средиземноморския регион в Италия. Това дори би могло да доведе до социални бунтове. Наистина това е много деликатен момент и за европейската политика и естествено ние трябва да видим кой е, представлява основните ценности на Европейския съюз и е, дали вървим в правилна посока. Понякога обаче мълцинствата получават много силна подкрепа. Те имат право на собствено достоинство, но трябва да бъдат интегрирани. Тези мълцинства не винаги проявяват готовност за изпълнение на това, което искаме от тях, а именно да оказват съдействие. Благодаря. Давам думата на колегата Нотис Мариас. Благодаря. Механизма за гражданска защита на Европейския съюз е, е нещо много важно, тъй като държавите, особено в южната част на континента, имат е, сериозни проблеми с природните бедствия. В е, Гърция преживяхме наводнения в Атика, горски пожари отново в Атика, което отне живота на повече от 100 души. Хората, чието домове изгоряха, все още чакат компенсация, така че правителството трябва да направи нещо. Те са напълно некомпетентни, а тези компенсации трябва да бъдат изплатени на хората. Освен това, трябва да настъпят промени и в функционирането на Фонда за солидарност. Трябва да бъде много по-гъвкави относно условията, за да могат бързо да се изплащат компенсациите. Благодаря ви. Доколкото разбирам, има още един желаящ да се изкаже за обяснение на вод. Колегата Пария. Аз бих си пожелал Европейския съюз да прави повече, що се отнася до капацитета за отговор и за бъдещите военни кризи. И, аз мисля също, че ние се намираме в един много важен стадий, защото е, всичко това изисква изпълнение на този план, изисква се по-добро сътрудничество между държавите членки. По тази причина трябва да признаем, че механизма за гражданска защита изисква по-голяма европейска солидарност и да играе важна стратегическа роля, като даде възможност да се изправим срещу предизвикателствата, свързани с климатичните промени. Трябва да се прави повече, трябва да се работи по-добре, за да се е, консолидират е, средствата за гражданска защита и да се подобри гражданската администрация в отделните страни. Hvala е, за беседо, Torej, vodni viri so praktično po celi Evropi kar predstavljeni. In... Благодаря. Водните ресурси са поставени под натиск в целия Европейски съюз. Затова е много важно това, което правим. Водите са сериозен проблем и за в бъдещето в Европейския съюз и в Европа. Затова е наложително да говорим за повторното използване на тези води. Това ще изисква, разбира се, инфраструктура. Инсталации за причистване на водите и ще има отражение върху селското стопанство в много отношения – където може да се използва повторно водата за напояване на определени култури. Става дума за повторно използване на водите в селското стопанство. Това изисква обаче да бъдат примахнати всички остатъци от медикаменти. Благодаря. Господин Здроевски има думата. Аз бях председател на кместото в Вроцлав 12 години, така че съм запознат с въпроса. Но това не е свързано и с една новост, която е важна. Докладчикът е съгласен с използването, повторното използване на водите в земеделието, но това изисква и хармонизиране на използването на